Голянич да бъде избрана за член на съответната комисия, комисията по външни работи. Има ли коментари? Не, значи е, дамата се приема в тази комисия. Сега ще обсъдим и ще гласуваме досието на господин Месарош. Давам думата на докладчика за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за подкрепата. Ще бъда съвсем кратък. Става въпрос за протокола за изменение на Виенската конвенция и тъй като нямаше дебат в пленарна зала, искам да ви дам информация за целта на този доклад. Това предложение дава възможност на страните по Виенската конвенция, която засяга гражданската отговорност за ядрена вреда, да променят протокола или да се присъединят към него. Има проекто решение на съвета, чиято цел е да се присъединят от тези страни, които не са ратифицирали протокола. Сред тях е България в момента се дава възможност да се получи справедлива компенсация в случай, че има ядрени аварии. Присъединяването към протокола от 1997 година е изключително важно, за да се подобрят компенсациите на жертвите в Европейския съюз. Решението на съвета предлага да се ретифицира решението към протокола от 1997 година. Според договорите на Европейския съюз, решението на съвета изисква одобрение от страна на парламента. И като докладчик аз предлагам парламента да даде своето съгласие, за да може страните по договора да сключат и да се присъединят по-скоро към протокола от 1997 година. Благодаря, който е за, нека да вдигне ръка, против, въздържали се, приема се. Сега доклада на госпожа Пиети Кайнен. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление. Господин Маринеско. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с, с голямо мнозинство. Господин Жадо, кой за? Всъщност няма режим на електронно гласуване. За, против, въздържали се, приема се. Поздравление за господин Жадо. казват ми, че имало а, имало молба за а, електронно гласуване. Гласуваме електронно за доклада на господин Жадо. Режим на гласуване, моля, по доклада на господин Жадо. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Много голямо мнозинство. Поздравление на докладчика. Имаше също така по доклада Викстрион. Да. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа, преди да гласуваме доклада на госпожа Викстрюм за парламентарния имунитет на Марин Люпен, че е, този въпрос е, трябва да се обсъди в, парламент, в пленарната зала и нямахме възможност е, да се изкажем по въпроса и не можеше да се. Следователно трябва да се предвиди гласуване. Също така, тук не е Съветски съюз и трябва да уважаваме правата на човека уважаеми господин Гални, Според правилата дебата се провежда в правната комисия, така че няма абсолютно нищо общо. Затова режим на гласуване по доклада за против, въздържали се, приема се. Доклада Регнер, кой е за, против, въздържали се, приема се. Доклада Симпсън за, по блок 1 за, против, въздържали се, приема се блок 1. Гласуваме за предложението с измененията, който е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекто законодателната резолюция, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. много голямо мнозинство. Поздравления за господин Симпсън. Сега доклада на Сависа Томс, Томас за против въздържали се приема се изменение 12 за против въздържали се отхвърля се Гласуваме по предложението на комисията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Сега ще дам думата на господин Симпсън. Господин Симпсън, имате думата. Благодаря, господин председател, по този доклад и по доклада на господин Тумсата. Бих е, помолил да отложим гласуването на законодателната коми... резолюция, той да бъде върнат в Комисията по транспорта и да Добре, гласуваме предложението на господин Симсън, който е за, против, въздържали се, приема се а, доклада на госпожа Сеналова за против въздържали се приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим изменение 42. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Седем изменения от Транспортната комисия за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим, ако искате. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха?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 И сега общото предложение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега давам думата на господин Симсън. Господин председател, моята молба беше за предишния доклад да се върне в комисията по транспорт, да се а, отложи гласуването на законодателната резолюция, за против въздържали се, приеме се. Сега доклад Кун. 102 изменения. Кой е за, против, въздържали се, Приема се 111 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 за, против, въздържали се, приема се 41 разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 37, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 113, режим на гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 117 режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 118. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 114 за. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. край на гласуването. Отхвърля се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от била 4 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме изменение 4. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 115. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приеме се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не си вдигате достатъчно високо ръцете. 116. Кой е за? Против. Трябва да проверим. 116. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. Поименно гласуване на предложението с измененията. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Одобрява се и сега ще дам думата на председателя на комисията. Благодаря, господин председател. За трети и последен път искам, ли, искам да помоля парламента да отложи гласуването на законодателната на, на, на, комисия, на законодателната резолюция да се върне към транспортната комисия. Гласуваме. Кой е против? Въздържали се? За трети път се одобрява вашето предложение. Господин Зелер за против въздържали се, Зебер за против въздържали се, приема се. Предложението с изменението за против въздържали се, приема се. Режим на гласуване за законодателната резолюция. Край на гласуването голямо мнозинство за. Господин Дорфман, 21 изменение. кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против. Нека да проверим изменение 25, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 23 за моля, вдигайте добре ръце за, против, въздържали се. Мисля, че както беше, както беше преди, режим на гласуване обаче по 23. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 пада. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се. И а, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването много голямо мнозинство. Поздравление! Доклада Данелис параграф 17 за против въздържали се. Приема се 18, приема се цялото предложение за против въздържали се. Приема се. Поздравление. Доклада Тоя. Параграф 3. Първата част за против въздържали се. Приема се. Втората част за против въздържали се. Приема се. Параграф 6. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12. Разделно гласуване. Поискахте проверка на втората част на параграф 6. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Параграф 12, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, да проверим втората част на параграф 12, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 19. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втората част, параграф 19, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Третата част за, против, въздържали се. Нека да проверим третата част на параграф 19, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 25. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 26. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. 29. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 30, т.е. първата част за против. Въздържали се, нека да проверим. Параграф 30. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 34. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се 36. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се 38 за, против, въздържали се, приема се 40 първа част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, приема се трета част за, против, въздържали се, приема се 43 първа част за, Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44 за, против, въздържали се, приема се. И цялото предложение за, против, въздържали се, приема се. Поздравление за госпожа Тоя. господин Бартолоци, седем изменения, за против въздържали се за първата част, втората част за против въздържали се приема се, параграф 20 за против въздържали се приема се, втората част за против въздържали се приема се, 24 първа част за против въздържали се Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се 26. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се 30. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 43 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Е, Buon appetito! Желая на всички добър апетит! E per cortesia. Скъпи колеги, моля ви да вземете местата си. Или пък да не пуснете залата. Тъй като продължаваме с обяснения.